свободата на изразяване на мнение в Казахстан. Най-напред давам думата на авторите на резолюцията. Започваме с госпожа Татьяна Жданок. I'm sorry, I'm not the author of the resolution. And... Извинявайте, аз не се изказвам в случая от името на групата, така че ще се изкажа малко по-късно. Добре, госпожо. По моя списък, поне, и тук на екрана е, се изписва името ви като автор на предложението на резолюцията. И по-късно ви няма в списъка на ораторите, така че възползвайте се сега да се изкажете. Добре, в качеството си на заместник-председател на делегацията за отношения с този район ще се възползвам. Европейския съюз има ключови интереси в отношенията си с толкова важен партньор Казахстан. И искам да задам няколко въпроса на нашите колеги. Казахстан а, има амбицията да бъде непосто... член на а, съвета за сигурност на ООН, макар и непостоянен. Но имаме ли моралното право да е, даваме на тази страна полуки за това как да се държи е, в е, областта на свободата на изразяване на мнение, след като ние самите имаме подобни проблеми. Парламента бе приел резолюция за подобни случаи в Унгария, когато се коментираше, че мерките предприяти там сериозно нарушават правовата държава и основните права в областта на свободата на изразяване на мнение. Ние обсъдихме е, също така въпроса за независимостта на средствата за масова информация в Полша. В Латвия, моята страна, също е, сега се обсъждат е, на първо четене законодателни предложения, които предвиждат затваряне дори за неизползване на насилие срещу държавата – но действия против нея. Също и за нарушаване на сигурността и интересите на сигурност на страната. Аз лично осъждам да излизаме с текстове за свобода на изразяването за други страни. Нека се бориме за такива свободи заедно, но да не се противопоставяме. Да, Разбирам проблема ви, е, но все пак темата беше Казахстан. Благодаря ви все пак за изказването. Следващият оратор, господин Корат. Благодаря, госпожо председател. Случващото се в Казахстан е обезпокоително. Въпреки всичките ни препоръки и търговските отношения с тази държава, непрекъснато постъпва информация за насилие от страна на полицията, привържениците на опозицията биват лишавани от свобода, използват се мъчения срещу гражданските активисти, Казахстан забранява всякакви събирания на религиозна или философска основа. Ново законодателство бе прието от страна на правителството, с което допълнително се ограничава свободата на словото. Обезпокоени сме най-вече за ситуацията на гражданското общество и най-вече на журналистите. С новото законодателство се дава възможност за налагане на санкции. Това е очевадно нарушение. Като че ли основните човешки права в случая не са от такова значение. Благодаря колегата Чернецки. Заповядайте. Е, пани Провинчонца, пани Komisarzu. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, няма да говоря за положението в Латвия, както направи госпожа Жданока, а ще се придържам към положението в Казахстан. Посетих страната не еднократно. Посетих двете столици, Алмата и Астана. И попътувах над 2000 км с кола из Казахстан. Мога да кажа, че доста добре познавам страната. И мисля, че е уместно да се изказваме по теми, с които сме запознати. Раз... Изказах се по темата за бежанците, защото съм посещавал бежански лагери и знам нещо по темата. Положението в региона е доста специфично и целият, цялата тема за свободата на изказване и човешките права се разглеждат по-различно, колкото в Европейски съюз. Това е това, което трябва да вземем предвид. Много с това обаче Казахстан, разбира се, е много важен партньор за нас, както става ясно от резолюцията. Благодаря ви, колега. Благодаря ви, че добавихте личните си впечатления. Господин Келъм има думата. Е. Господин комисар е, Хам, ние сега говорим за свободата за изразяване на мнение в Казахстан. Е, наскоро бе подписано споразумение за засилено партньорство и сътрудничество с тази страна. Но нашите отношения с нея трябва да се базират на споделени ценности и демократични реформи. И тук ние не четем лекции на един партньор, просто се опитваме да потърсим споделени ценности. Все повече се надигат критични гласове и много сме сме обезпокоени, че именно когато се подписа споразумението, бе започнато наказателно преследване срещу независими журналисти. Юлия Козлова и други имена се цитират. Обвинението е, че те разпространяват невярна информация. Владимир Козлов и още няколко журналисти, блогъри, е, на Римбаев и други също са подложени на преследване. И макар, че имената им звучат много различно от нашите, те също застават за ценностите на солидарност, свобода и достоинството на реално свободни граждани. Благодаря. Сега има думата господин Пеете на минута. Благодаря ви. Ситуацията за свободата на словото в Казахстан се влуши през последните години. Независимите медии, блогъри и журналисти биват подлагани на насилие от властите, само защото вършат работата си и, изразя... и използват правото си на изразяване. Същото се отнася и до хората, които са активни в социалните мрежи. Необходимо е да направим необходимото, за да може човешките права да бъдат спазени и хората да могат да се изказват и да действат без да се страхуват от насилие. Все пак има определени подобрения, но определени подобрения. Важно е обаче напредъка по отношение на човешките права да бъде обвързан с други изисквания. Казахстан трябва да изпълни международните си задължения и в други сфери, в сферата на правовата държава, за да може да има правна сигурност за международните компании, които действат в Казахстан. Те трябва да могат да защитят инвестициите си там. Благодаря. Благодаря ви, колегата Санчес Галдентев. Благодаря ви, госпожо председател. Казахстан е най-богатата държава от бившия Съветски съюз, най-вече заради залежите си от петрол. Европейския съюз смята държавата за свой ключов партньор по економически съображения. Едновременно с това не може да пренебрегнем факта, че неравенството в страната се засилва корупцията е повсеместна и политиката и економиката са напълно свързани. Има непрестанни преследвания срещу журналисти. Свободата на словото и на пресата се потъпкват редовно, а положението с затворниците е особено тежко. Техните права се нарушават непрестанно. Ето защо Европейския съюз, който преразглежда своята стратегия за Централна Азия, отново се съсредоточава само в економическите си състояния пренебрегва състоянието на правата на човека. А е крайно време да се вземем с тази тема в една партньорска за нас държава. Европейския съюз не бива да сключва споразумени сътрудничество с държави, които нарушават човешките права. Благодаря ви. Думата има колегата Панцери. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател арест и задържане на журналисти и на блогъри от е, декември насам, само преди няколко дни е, също ние подписахме това споразумение за засилено партньорство. Там ясно има условия за спазване на демократичните права, за правата на медиите. И Има цитирани случаи в е, резолюцията, но е, като цяло те не са единични. Има попълзновения за затваряне, за заглушаване на свободата на словото. Все повече се сме обезпокоени от начина по който се използва наказателния кодекс и определени текстови от него срещу е, граждани, за да се е, заглушава е, свободата на изказване. Затова ще подпиша тази резолюция. Благодаря. Сега изчерпахме списъка на авторите. Сега давам думата на господин Поспесил от името на НП. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да се присъединя към тези, които говореха преди мен, към тези, които са изготвили текста. Добре е да се обсъди ситуацията с човешките права и свободата на словото в Казахстан. Подписахме споразумение за партньорство и сътрудничество с Казахстан. Затова е важно да помислим какво се случва с свободата на събиранията и на словото в тази държава. След няколко дни в Казахстан ще се проведат избори. Парламентарни. Необходимо е да следим дали по време на тези избори ще бъдат спазени основните права, като например правото на секретен вод. Трябва да направим нещо и срещу задържането на журналистите и блогерите, ако желаем, разбира се, Казахстан да остане наш стратегически партньор. Той трябва да освободи всички, защото в противен случай не може да си сътрудничи. Думата има госпожа Гестина от името социалистите и демократите за минути и половина. Благодаря ви. Като социал-демократ бих искала да кажа от наше име, че от една страна усилията, които полага Казахстан по искане на Европейския съюз са значителни и ние трябва да ги подкрепим в тези, си, в тези техни усилия. Едновременно с това обаче трябва да изискваме от страната да се придържа към разпоредбите на сключеното споразумение за сътрудничество и партньорство, а това в момента не се случва. Казахстанското правителство преследва ръководители на опозицията, дори и когато говорим за лица, получили статут на бежанци тук в Европейския съюз. Те преследват медии, които вече са изнесли дейността си извън Казахстан. Ето защо трябва да се замислим дали трябва да одобрим споразумението за партньорство и сътрудничество. Следното споразумение, което трябва да бъде одобрено от наши всички парламенти на държавите членки и от а, нашия парламент. Трябва да видим Велика Казахстан спазва разпоредбите за собствената си конституция. Подкрепям изцяло тази резолюция и призовавам всички държави членки да разгледат какво се случва в Казахстан. Трябва да се опитаме да подобрим положението там с повече натиск. Благодаря ви. Сключихте на време. Сега давам думата на господин Кючук за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Хан, уважаеми колеги, подобно на всички държави от региона, Казахстан е страна с богата история, която дълги години е била част от Съветския съюз. Взаимоотношенията ни с Казахстан са от особено значение, като се има предвид, че страната бе първата в Централна Азия, която подписа споразумение за сътрудничество с Европейския съюз, в резултат на което имаме значими съвместни проекти и въпреки че двадесет и пет години търси своята демократична идентичност няма как да пренебрегнем факта че политическата система проявява признаци на олигархизъм. нещо повече през последните години наблюдаваме влошаване на цялостното зачитане на демократичните стандарти правата на човека и основните свободи в казахстан. арестът на журналисти и от това че изпълняват своите функции са актове на които европейският съюз трябва категорично да се противопостави. в тази връзка призовавам казахстанските власти да действат в съответствие с международните задължения и своите ангажименти към осце да се въздържат от използването на политически мотивирани обвинения срещу критични журналисти независимите медии и гражданите които са неоснователно задържани да бъдат незабавно освободени. синя карта е, има за вас приемате ли? Uh, Уважаеми колега, както знаете, споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Казахстан трябва да бъде ратифицирано от някои от парламентите на Европейския съюз. Не смятате ли, че имайки предвид това, което се случва, трябва да приканим парламентите на някои европейски държави да забавят темпото на ратификация, за да може Казахстан да изпълни препоръките по отношение на свободата на събиранията и на човешките права и свободата на словото. Господин Франзолика, благодаря много за отправения въпрос. Напълно съм съгласен с вас. Казахстан трябва да изпълни всички свои ангажименти, всички международни стандарти – да спазва човешките права и свободи и тогава можем да влезем в по задълбочен разговор с тях. Благодаря. Госпожа Зарена Полуш има думата. Господин, извинете. Европейският съюз си задава въпросите какви свободи всъщност има в тази е, страна. Правителството упражнява насилие, потиска основните права и свободи, преследва профсъюзното движение. Не се е, говори изобщо за опитите за убийство на определени лица, за насилие, упражнено над е, политически активисти, Европейският е, съюз е, някак се се безпокои твърде селективно затварят си очите за случващото се е, в е, своите страни членки, кога, макар че то е доста сходно, и изведнъж се обръща към бившите социалистически страни. Колегата Свобода. Председайци, пане комисари. Много ви благодаря, госпожо председател. Господин комисар, всички тук в тази знае, зала знаем, че свободата на словото е една от основните стожери на демокрацията. Свобода на словото не само за гражданите, но и на журналистите. Правото на свободно изказване на мнението е демократичен принцип. Всяко потъпване на този принцип е недемократично и не бива да забравяме, че винаги може да се опитате да възпрепятствате информацията за разпространение, никога не може да го постигнете. Абсолютно недопустимо е да се използват а, други методи за ограничаване на свободата на словото, като например повдигане на обвинения за трафик с дрога. Посещавал съм Казахстан нееднократно и държа да подчертая точка 10D от преамбюла на нашата резолюция. Госпожа Козлова не е била освободена от всички обвинение срещу нея. Напротив, тя все още е застрашена от заплаха до 10 години затвор, така че трябва да защитаваме нея и всички остане задържани заради свободата на словото в Казахстан. Благодаря ви, благодаря ви за отправения призив. Думата има господин Мамикинс. За една минута. Благодаря ви, уважаеми господин комисар, скъпи колеги. Ситуацията с свободата на словото в Казахстан съвсем не е идеална. Много трябва да бъде направено както от страна на правителството на Казахстан, така и от страна на обществото. Аз познавам лично няколко блогъра от Казахстан. Преди да стана евродепутат, аз самия бях журналист и им давах възможност те да, техния глас да бъде чут у нас, тъй като те нямаха тази възможност в Казахстан. Максим Котел в Латвия бе осъден на 6 месеца лишаване от свобода, само защото е написал шега в интернет за Латвия. Шега за... Пошегувал се, че Латвия се присъединила към СССР и това беше четено за нарушаване на и това бе третирано като прекомерна свобода на словото. Благодаря ви. Сега преминаваме към процедурата по привличане на внимание. Господин Таяни е първият. Заповядайте. Антонио, you have the floor. Но vice president, for the next debate. Eh? Next debate. Аз съм се завил за следващия дебат, госпожо председател. Túl hosszú volt Добре, тогава списъка се съкръщава господин Кукан. Благодаря, госпожо председател. Казахстан е първата страна от Централна Азия да подпише а, споразумения за партньорство и засилено сътрудничество. Надяваме се, че тези двустранни усилия ще потикнат усилията на Казахстан към демократични реформи. И независимо от здравите ни отношения с тази страна, ние трябва все пак да подчертаем, е, че тя упражнява натиск върху независимата преса и върху гражданското общество. Има дълъг списък от журналисти, преследвани от властите и това ни безпокои борбата срещу е, свободата на изразяване не може да бъде поставена под въпрос, особено в е, момент, когато предстоят е, избори. Сега вече тези избори ще бъдат проведени във всеки момент през март, затова смятаме, че страната трябва да изпълнява задълженията си по ОССЕ. Благодаря. Думата има господин Капуто. Ой, Коран, емелик fel ezeket Всъщност, е, тук бе подадена синя карта, но не можахме да разберем за какво. Твърде рано дигнахте синя карта. Добре е да изчаквате и тогава. Но имате думата сега. Господин Мариас. Благодаря ви, госпожо председател. Тази държава много пострада от падането на цените на петрола. Цените паднаха от началото на лятото миналата година и ще продължат да падат през 2016 година и неизменно недоволството на народа се изразява. Трябва да се спазват правата на малцинствата в руската част на страната. Режимът който е на власт обаче, нарушава правата на работниците и колективните им права. Европейския съюз трябва да бъде решителен и да изпрати послание на Казахстан. Да, той е важен наш партньор, но трябва да има както стабилност, така и растеж в Централна Азия. Те обаче трябва да бъдат съпроводени с спазване на човешките права и е, мирно съществуване и съжителство между мюсюлмани и християни. Благодаря ви, казва председателката. Колегата Кастели, по този въпрос ли искахте да се изкажете или не? Грация, президенте, грация. Много ви благодаря, госпожо председател. Както винаги, сме изправени пред много тежки случаи на нарушаване на човешките права. Изтезания, постоянно отричане на възможността свобода на славото на медиите. Медиите, които всъщност са под административния контрол на властите по съображения за държавна сигурност, без заобщо да споменавам личния тормоз срещу журналистите, които се опитват да продължават да работят въпреки всичките преследвания. Такъв беше случая с журналистите от списание Адам Бол, което беше затворено през 2014 година и журналистите, работещи в него, бяха обвинени в, наруша, в заплаха за националната сигурност. В новият наказателен кодекс се предвижда ново обвинение, насърчаване към национален, към национален раздор и редица журналисти бяха подведени под отговорност по този нов член наказателния кодекс. Това е положението в Казахстан, скъпи колеги, така че ви призовавам да не прилагаме двойни стандарти към тях, и да не оставяме впечатлението, че нашите ценности, свързани с човешките права, зависят от цената на петрола. Моля ви да остане последователни в нашите действия. Благодаря ви. А сега давам думата на господин Полчак. Я на пана колегу Касталда. Благодаря. Искам да се е, да продължи изказването в духа на господин е, Касталдо. Наказателният кодекс, прият в Казахстан, причинява много безпокойства сред нас. Е, говори се за криминализиране, примерно на свободата на сдружаване. Определено властта в Афганистан се страх... Е, в е, Казахстан, извинявайте, се страхува от възможността хората да се обединяват, но това не означава, че тази страна е, е демократична. Свободата на сдружаване е основен елемент от правовата държава. Надяваме се, че ще има възможност да се преодолеят тези проблеми. Сега в президентската кампания, даже опозицията да твърди, че е най-добрият кандидат за президент си е сегашния президент. Това не отговаря на никакви правила на демокрация и правова държава. Надявам се да бъдем достатъчно активни. С това приключваме процедурата по спонтанни изказвания и давам думата на комисар Хан да се изкаже от името на комисията. Госпожо председател, дами и господа депутати, Европейският съюз следи отблизо случващото се с човешките права в Казахстан. Свободата на словото трябва да се гарантира от Конституцията на Казахстан, както и от ангажиментите, които тази държава е поела в това отношение. Европейския съюз винаги е играл водеща роля и е изисквал подобряване на ситуацията с човешките права. Непрекъснато повдигаме въпроси, свързани с свободата на словото в рамките на двустранните ни дискусии с Казахстан. Европейския съюз е обезпокоен от увеличаващото се насилие върху независимите медии. През последните години а, много издания бяха затворени или пък а, а, бяха третирани неблагоприятно. Това от своя страна води до упражняване на цензура и от други органи. Относно свободното изразяване в интернет и в това отношение много блогъри биват наказателно преследвани и за това, че изразяват становища в социалните мрежи. Може само да критикуваме факта, че тези блогъри, които бяха освободени, бяха освободени при много строги условия. Да не забравяме и законодателната рамка, която предвижда санкции в случаите, в които има очерняне на честа или на достоинството. Член 174 от наказателния кодекс налага наказателни санкции за обиди. Този член много често се използва срещу активисти и блогъри. Европейския съюз непрекъснато подчертава, че човешките права и тяхното зачитане са от съществено значение за развитието на Казахстан. Този момент е неизменна част от преговорите по споразумението за партньорство и сътрудничество. На 21 декември миналата година върховния представител и заместник председателя бяха в Казахстан за да подпишат споразумението и тогава също използваха тази възможност за да говорят за основните свободи и за човешките права. Европейския съюз трябва да бъде последователен в областяването на гражданското общество в Казахстан. Ние трябва да гарантираме свободата на словото чрез Европейския инструмент за демокрация и човешки права. Европейския съюз е готов да работи заедно с всичките си партньори, за да може този конкретен проблем да бъде решен. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. С това приключваме дебата. Получихме седем проекторезолюции. резолюции. Гласуването ще бъде по-късно днес. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Египет и по-специално случаят на Джулио Веджини. Започваме с авторите на резолюцията. Първо думата има госпожа Барбара Лохбилер. thank you, Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Положението с правата на човека в Египет е трагично и се влушава. Египетските власти потъпват основните свободи, Протестите са възпрепятствани, активисти правата на човека са преследвани, заплашват се с закриване НПО. И всички, които се противопоставят на тези действия, са изправени на истинска опасност. Те са задържани в продължение на седмици и месеци без никакво повдигане на никакви обвинения. Има и много случаи на беседно изчезнали задържане лица, голяма част от тях сигурно са загинали при изтезания. Отговорните за нарушаването на правата на човека почти никога не се подвеждат по съдебна отговорност. Когато посетих Египет преди няколко седмици, тялото на загиналият италиански докторант Речини тък му беше открито и беше много красноречив фактът, че в срещи ми с редица активисти, журналисти и дипломати те, те заявиха, че членове на службите за сигурност на страната вероятно носят отговорност за този подобни случаи. Европейския съюз трябва да отправи много ясно послание към Египет. Репресиите на правата на човека няма да доведе до просперитет и стабилност за страната, докато не, няма съществен напредък по отношение на правата на човека в Египет, Европейския съюз няма да стане негов съюзник и ще продължава да поддържа забраната за експорта и износа на оръжие към страната. Колегата Белдър има думата. Благодаря, госпожо председател. Ужасяващото убийство на господин Реджени може да се окаже сериозен повод за нарушаване на отношенията между Европейския съюз и Египет. Резултатите от смесеното разследване на италианските и египетски власти трябва да бъдат оповестени. Ние трябва да изчакаме тези резултати, Европейският е, съюз е, настоява е, закона за богохулството да бъде отменен в тази страна. И ние следва да преразгледаме политиката си към Египет. Благодаря. Господин Корал има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Джулио Реджени е млад европеец, който е имал стимул и желание да допринесе за изграждането на едно демократично общество. Явно той е поставил въпроси, които са поставили в неудобно положение египетските власти – Това, че той е казвал неща, които не са били угодни, са довели до там той да бъде подлаган на мъчения. Джулио Реджени можеше да бъде нашия брат, нашия син, нашия братовчет или нашият внук. Необходимо е Европейския съюз да вземе решителна позиция по отношение на Египет. Трябва да се изяснят обстоятелствата около смъртта на Джулио Реджени. Не трябва да има сянка на никакво съмнение. Всички съмнения трябва да бъдат разсеяни. Необходимо е да сме сигурни, че властите не покриват а, а, тези, които са пролели неговата кръв. Благодаря ви. Председателката Гус Господин Бургезио, заповядайте. Президенте, черто верите. Благодаря ви, госпожо председател. Истината, да, тя е важна. Истина и справедливост за Джулио Реджени. Това поисках от а, службата за външна дейност на Европейския съюз. Но върховната представителка госпожа Могерини не посмя да каже и дума за случая на Джулио Реджени. А, ние не подписахме резолюцията, защото според нас тя не е достатъчно силна в своята редакция. Да обвиняваме режима в Египет, да, той със сигурност носи отговорност за недопестимо поведение. Но въпросът ми е, кой всъщност управлява Египет? Мурси ли? Преди кой управляваше мисиоманското братство, също толкова прекрасни демократи, но тогава Европейския съюз и мълчеше и нищо не казваше. А днес твърдим, че трябва да защитаваме свободата на пресата. Поведението на Европейския съюз е малко като ток с променливо напрежение. Някой път настояваме, друг път си мълчим. А тук говорим за смъртта на един достоен млад човек, който пожертва живота си за економическите интереси, в частност на мултинационални британски компании. Извинявай. Господин Здеховски, господин е, комисар, е, случая с Джулио Реджени е действително ужасен и той поставя въпроса за това доколко могат да бъдат сигурни нашите граждани, когато пребивават в Египет. Ние той, се водиме стратегически партньори с тази страна, сътрудничам си. Но в а, е, е, такива случаи, когато виждаме подобни неща, можем единствено и само да бъдем шокирани. Много се радвам, че за първ път Египет разрешава чужди изследователи, италианци в този случай, да провеждат разследване. Добре, е стъпка в правилната посока, която обаче далеч не е достатъчна. Затова от името на НП Призовавам властите в Египет да направят всичко възможно, всичко възможно да защитат е, европейските граждани, да се чувстват гражданите сигурни за политическите си и религиозните си вярвания. Благодаря. Госпожа Шаки има думата. Благодаря ви. Дами и господа, оплакваме погубения живот на младият италиански студент. Той загина в мъчения там, където беше избрал своя дом в Египет. Принудителните изчезвания в Египет се случват често. През 2015 година техния брой беше огромен – ще накараме египетските власти да изпълнят обещанието си и да си сътрудничат с италианските експерти. Нуждаем се от независимо разследване на случая. Това обикновено, такова обикновено не се провежда в Египет. За съжаление там има повече несправедливост и изтезания. осъждаме факта, че там се задържат журналисти и опоненти на правителството. 2013 година на 22 000 души бяха задържани. Това е според статистиките на египетските власти. Крайно време е Европейският съюз да говори на висок глас и да не подкрепя по този начин нарушаването на човешките права. Иллюзия е да смятаме Египет за силен партньор и партньор в борбата с тероризма, ако това се извършва за сметка на египетските граждани. Минало, скорошното минало ни показва именно това все още има рискове от бунтове от 2011 година насам. Възможно е да се проведат отново такива, нека не го забравяме. Колегата Малтезе има думата. Госпожо председател, Джулио Речени загина преди 7 седмици и всеки ден египетските власти променят своята версия за тази трагедия. Все повече ни се струва, че в случая има политическо убийство, поръчано от е, властите срещу един млад, смел европеец. А нашето правителство не намери смелостта да осъди това нарушаване на достоинството от страна на египетските власти, които чисто и просто ни се подиграват. Трябва да се сложи край на сътрудничеството с египетските власти, трябва да се сложи край на сътрудничеството ни страната по срещу тероризма, тъй като е, египетските власти си позволяват е, да правят какво ли не под а, претекста, че се борят срещу тероризма. Какво прави Европа с а, такива режими, като режима в Египет и в Турция, режими, които потискат собствените си народи. С а, толерирането на тези режими ние се отказваме от нашите ценности и по този начин се борим не срещу, а за тероризма. Господин Панцери. Благодаря, госпожо председател. Европейският председател не само осъжда измъчването и убийството на Джулио Реджени, но ние призовавахме италианските власти да изискат всичката информация и документи за да могат да проведат едно бързо и безпристрастно разследване с трудничество с египетските власти и да установят е, истината. Египет трябва да прекрати е, практиката на безследно изчезващи, да е, прекрати и прилагането на закона от 2013, който потиска мирното сдружаване и събиране профсъюзите трябва да работят свободно. И се обръщам към вас, господин е, комисар Хан. Хан. Египет е важен партньор за Европейския съюз, но той не може да остава такъв на каква да е цена. Не следва да си затваряме очите пред случващото се там. Благодаря. Виждам, че господин Хан иска да вземе думата, но аз не мога да ви дам думата сега. Е, вие сте в списъка за изказване малко по-късно на края на дебата. С това приключваме с изказванията на авторите на резолюцията. Сега от името на НП господин Полчак. Ни слова. Je třeba připustit, že současně Egypt se... Благодаря ви, госпожо председател. Трябва да признаем, че Египет съвсем не се намира в лесна ситуация през последните дни. Разбира се, това не е оправдание а, за нарушаването на човешките права и основните свободи. Случая с Джулио Речени е неописуемо а, трагичен. Това е една история институционализирана практика, а именно държавните власти се освобождават от неудобните за тях лица. Нещо, което вече не се прилага в модерните държави. А Египет иска да бъде модерна държава. И целта на Конституцията от януари 2014 година беше Египет да се превърне в модерна държава. За съжаление, той още не е такава. Конституцията трябва да се прилага. Подобно поведение трябва да бъде санкционирано. Хиляди лица изчезват благодарение на разузнавателните служби на Египет. Това показва, че режима не изпълнява основните принципи на демокрацията. Благодаря ви сега от името на социалистите и демократите, господин Демонте. Госпожа Демонте, благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, обсъждаме една резолюция посветена на нарушаването на човешките права в Египет. Но по-конкретно става дума за Джулио Реджени. Той беше млад а, изследовател на моя възраст. Той беше изпълнен с надежда и живота беше пред него. Той беше в Кайро, за да следва там, но се сблъска с смъртта и то под формата на нечовешки изтезания. Екипът ни върна тялото на Джулио, но не ни даде истината за смъртта му. Вярно, че имаме стратегическо партньорство с екипът, но как може да се възпрепятства търсенето на справедливостта? Дължим тази справедливост на Джулио Речени, на семейството му, на близките му, на приятелите му, на Фимичело, града, от който идваше и на всички други, които държат на правото на човешкия живот. Никой няма право да отнема това човешко право. Благодаря ви, дума да има колегата Бухнер за една минута. Благодаря. Човешките права, законността, това са основни ценности за Европейския съюз. А що се отнася до търговската ни стратегия, ние трябва да слагаме повече акцент именно върху тези ценности, когато сключваме споразумения за, пар... за търговия с нашите партньорства. Човешките права се потискат навсякъде в Близкият изток. В Египет в последните години положението рязко се влушава, правителството определено се стреми да смачка всяка политическа дейност, дори такава, която реално е в тяхна подкрепа. Подадената днес резолюция излиза в е, точно правилния момент и настояваме пред комисията да наложи е, рестрикции в е, търговията с тази страна. Господин Касталдо, имате думата за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Днес сме тук, за да осъдим едно варварско и ужасно убийство. Това е варварщина, която е неописуема с думи. Няколко часа след смъртта извършителите са се погрижили да замаскират престъплението. Нищо не може да възпре днес желанието ни да изясним обстоятелствата около смъртта на Джулио Режени. Необходимо е незабавно да спрат нарушаванията на човешките права в Египет. А, нашите търговски и енергийни отношения с Египет не могат да служат за извинение на това неописуемо действие. Не може повече да мълчим. Тук не става въпрос само да отдадем почет на паметта на Джулио Реджения за нещо повече, да има справедливост. Благодаря ви, колегата Лопес. Oye, estamos aquí para condenar la muerte de тук сме днес, за да осъдим убийството на Джулио, но и за да припомним, че той загина подобно на много хора, кои, на които той се възхищаваше. Много са убитите подобно на него през последните години в Египет и тяхната памет може да бъде почетена само ако открием истината, а за пореден път е, прикриват истината от нас. За съжаление, Джулио не е изолиран случай. Той се вписва в прекалено дългият списък е, на журналисти, адвокати, активисти с правата на човека, които бяха задържани, стезавани, някои от тях убити през последните години в Египет. Тук сме за да кажем, че смъртта на Джулио не беше напразна, защото неговата упоритост и неговата кауза са вдъхновение за нас и че няма повече да си затваряме очите пред а, това, което прави Египет. Египет трябва да се бори за своята стабилност, просперитет и да се бори срещу тероризма, но в на човешките права. Господин Кан има думата. Uh, you, uh... Благодаря. Аз осъждам с най-силни думи е, отвратителното убийство и изказвам солидарно с семейството на момчето. Ние трябва да е, проведем е, безпристрастно разследване, но Джулио Реджени е един от, едно от имената в един безкрайен списък на убити и изчезнали в Египет. Египет египтяните също са жертва на подобна съдба ежедневно. И а, ние има много случаи на измъчвания, на убийства, на прекомерна употреба на сила. Египетските власти трябва да отменят репресивните си закони е, в най-спешен план защото тези закони е, под е, претекста, че защитават сигурността на страната, се използват за репресии. Надяваме се там да могат да се извършат реформи, за да има и мир и стабилност в Египет. Благодаря. Списъка за изказвания беше е, кратък, но сега има много заявки за изказване по спонтанната процедура. Не мога да дам думата на всички. Господин Таяни има думата първи. Un interlocutore importante dell'Unione. Благодаря ви, госпожо председател. Египет е важен европейски партньор. Той е важен партньор и за всички държави от Средиземноморския басейн. Не може обаче да се пазарим с нашите ценности. Тук не става въпрос за бартер между търговските и економическите ни интереси и човешките права. Отношенията ни с държави като Египет почиват на неизменната клауза за защита на основните свободи и човешките права. Това е основен дълг на Европейския съюз. Той трябва да защитава човешките права дори отвъд своите граници. Аз очаквах по-енергийни действия от страна на върховния представител. Искаше ми се тя да беше тук днес и да я чуя какво ще ми отговори за ам, убития Джулио Реджени, както и за двамата моряци, които от години са задържани в Индия. Европа трябва да бъде чута, тя трябва да защити своите ценности. Благодаря. Председателката. Благодаря ви за това, че бяхте кратък. Сега господин Капуто. Благодаря ви, госпожо председател. Европа трябва да остане рамо до рамо с Италия в усилията и да изясни обстоятелствата за трагичната смърт на Джулио Реджени. Ние не сме готови да приемем версиите, които се опитва да ни пробута в момента Египет. Случващото се в момента в страната е недопустимо. Европа трябва да изиска истината за смъртта на този млад докторант и се да се с много други активисти за правата на човека в страната. Трябва да се зачитат човешките права, свободата на словото и на вероисповеданието. Италия трябва да се бори за изясняване на истината за смъртта на Джулио Речени. Благодаря ви. Думата има колегата Мариас. Πρόσφατα στην αίθουσα αυτή εκφράσαμε έντονες ανησυχίες για την παραβίαση των ανθρωπίνων ние трябва да изкажем колко обезпокоени сме от ситуацията с човешките права в Египет. Убийството на Джулио, Джулио Реджени, е, гражданин на Европейския съюз, е, реално е последната е, капка, която преля Искам да изкажа съболезнования на неговото семейство и е, подкрепа на нашите италиански приятели, които провеждат разследването. Мисля, че трябва да изпратим ясно послание на Египет. Те трябва да спасват човешките права и египетските власти трябва да си дадат сметка, че преследването на демокрацията и свободата на египетския народ – е само е, налива вода в мелницата на джихадистите. И Европейския съюз трябва най-решително да осъди убийството на Джулио Реджени. Благодаря. Благодаря, господин Таличка има думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искал да изразя дълбоките си съболезнования на близките на Джулио Реджени – Абсолютно необходимо е да се проведе независимо разследване. Това обаче е едно от хилядите други подобни случаи. Аз съм много безпокоен. Вчера говорихме за релевантността на партньорството с Турция, имайки предвид това, което прави Ердоган. Ще има либерализиране на визовия режим. Преди малко обсъждахме Казахстан и там и с него сме подписали споразумение при положение, че знаем с какъв режим си имаме работа. Сега обсъждаме Египет и там имаме отношения. Моля ви е, от Европейската комисия, кажете ни как е, да променим политиката си към Египет, така че за в бъдеще да имаме силно партньорство и да променим случващото се по отношение на човешките права. Благодаря. Господин Калузо, благодаря ви, госпожо председател. Преди 10 години Жените синдикалисти от Махалам ни показаха един Египет, който искаше справедливост и равни права на труд. Мубарак беше разглезеното дете на Запада и, за съжаление, дори след неговото сваляне, Египет Ските граждани все още не са получили нито хляб, нито справедливост, това за което настояваха. Ние продължаваме да подкрепяме екипата. Междувременно бяха издадени над хиляда смъртни присъди миналото година в страната. Продължават задържанията и изтезанията. Поредният случай беше случая с Джулио Реджини. Египет е стратегически партньор за Европейския съюз и ние не можем да оставим подобни действия от страна на Египет безнаказани. Но, за съжаление, се опасявам, че това ще се случи, защото Европейския съюз защитава правата на човека само когато му изнася. Надявам се, че грешите, скъпи колега, думата има колегата Буманано. Госпожо председател, Много сериозен е въпроса. И аз искам да подчертая, че Европа е обединена. Ние трябва да кажем на Египет или ще ни е, дадете информация за това, което се случи с Джулио Реджени, или ние ще прекратим всички економически и дипломатически отношения с вас. Това ще накара Египет да разбере, че те не могат да си играят по този начин. Джулио Реджени вече не е сред живите, но един цял континент очаква отговори от египетското правителство, което само си противоречи. Благодаря. Господин Шико. Грация, президенте. Е Благодаря ви, госпожо председател. В случая е заложена на карта репутацията на целият Европейски съюз. Важно е истината да излезе наяве. Всички знаем, че провежданото сега разследване не е независимо. Няма никакви гаранции, че то е такова. Нашите думи трябва да бъдат последвани от действия. В случая говорим за убийство, за трагедия трагедия, свързана с смъртта на млад докторант, който е изучавал една малко по-различна система от тази, в която е живял. Госпожа Могерини трябва да се намеси в името на прозрачността и истината. Италианското правителство трябва да помисли за прекъсването на всички търговски отношения с Египет, докато не, бъде, не бъдат изяснени обстоятелствата около смъртта на Джулио. Благодаря ви, казва председателката. Сега господин Хауит. Благодаря ви. Като член на Европейски парламент от Великобритания и аз бих изгосподеля нашите притеснения за случая с Джулио Реджени и за съдбата на всички други защитници на правата на човека в Египет. Аз бих искал да се съсредоточа върху параграфа, който иска от господин Хани останалите членове на Европейската комисия да засили е, да засили мерките за забрана на износ от страна на Европейския съюз на технологията може да се използва за репресии. В случая трябва да се попомним и инцидентът с Nokia и наличието на технологии за възможност за масово наблюдение от страна на египетските власти европейските предприятия, които изнасят подобна технология, нарушават международните принципи и защита на правата на човека. И аз искам европейските институции да гарантира, че подобни действия са незаконни съгласно европейското законодателство. Благодаря ви. Думата има колегата Шобо. Giulio Regeni tragikus és brutális трагичната насилствена смърт на Джулио Реджени трябва да бъде подложена на безпристрастно разследване, но се съмнявам, че някога ще разберем пълната истина. Този младеж не е жертва на обикновено престъпление. Неговото убийство е продиктувано и е породено от политическите му убеждения. И в е, тази е, страна сигурността и службите на сигурност действат в една много сенчеста атмосфера. Ние трябва да се противопоставяме на всички подобни случаи, е, трагична, трагични случаи на, с граждани на Европейския съюз. И сега накрая господин Манифи signor presidente Верита и юстиция пер Джулио. Благодаря ви, госпожо председател. Истина и справедливост в името на Джулио Реджени. Всички европейски институции трябва да се включат. Никаква економическа дейност и никакви економически интереси не могат да поставят това под въпрос. Не може да прикра... прикриваме а, причиняването на смърт чрез изтезания, като това, което се е случило в Египет. Трябва с всички сили да се противопоставим на това, което се случва там. Случаят на Джулио Реджени трябва да бъде разяснен – в името на всички онези млади хора, които желаят да се включат в политическия живот за в бъдеще. Джулио Реджени беше един от тях. Той просто искаше да разбере и в търсене на истината той загина. Благодаря ви, господин комисар. Мисля, че всички изказвания бяха в един ред на мисли. Сега нека чуем и вас. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина струва ми се, че всички споделяме едно и също мнение. Всички бяхме потресени от е, откриването на тялото на загиналия Джулио Реджи на 3 февруари в Карамио, след като той изчезна на 25 януари. Убийството на този млад научен изследовател от Италия е трагедия не само за неговите близки и за Италия, но и за цяла Европа, за европейските институции и всички негови граждани, както казахте всички вие днес. Заместник председателят Могерини повдигна въпроса за убийството на Джулио Реджини на два пъти с министър на външните работи на Египет и настоя за необходимостта от провеждане на прозрачно, безпристрастно разследване в тясно сътрудничество с а, местните власти, за да се изяснят всички обстоятелства за покушението му. Въпросът беше повдигнат и от Европейската служба за външната дейност по време на двустранните срещи с Египет, проведени през месец февруари. Служителите на Европейска служба за външна дейност следят случаи в тясно сътрудничество с италянското правителство. Европейския съюз много държи на защитата на правата на човека във всички държави по света, включително и Египет. И ще дам още един пример. Направихме редица изказвания относно заплахата за закриване на центъра Ел на Дим, където се приемат и се предлагат грижи за жертви на насилие. Защитата на, чувата на, права, на човешките права, демокрацията и принципите на правата държава са водещи принципи на външната дейност на Европейския съюз. През 2015 година ние подновихме диалогът с Екипета в контекста на споразумението за партньорство и сътрудничество, който беше замръсено през 2010 година, като целта е да се поднови диалогът в области на взаимен интереса. Миналата година подновихме диалога си с Кайро за първи път от 5 години насам и върховният представител и СВД поддържат редовни срещи с представители на гражданското общество, защитници на правата на човека и госпожа Могерини лично се срещат представители на тези организации при посещението си в Кайро преди няколко месеца. Едновременно с това работим заедно с държавите членки по общо изявление за правата на човека в Египет, който ще бъде Избрание, което ще бъде направено на 15 март на заседанието на съвета за човешки права на ООН в Женева. Едновременно с това върховният представител възнамерява да посети Египет през с няколко месеца и ще се ангажира с темата за човешките права в страната. Мога само да ви уверя, че ще продължим да полагаме всички възможни усилия съвместно с италианските власти да бъде установена истината и за да може виновните за бруталната изтезание и убийство на Джулио Реджини да бъдат подведени под отговорност. И също така да избегнем подобни трагедии за бъдеще. Продължаваме да настояваме за пълното прилагане на Конституцията и конституционните реформи в Египет от 2014 година в областта на правовата държава и защита правата на човека и за спазване на принципите на правовата държава, което да отговаря на очакванията на египетските граждани. И ако мога да си позволя да добавя, в контекста на сътрудничеството си с Египет винаги сме били готови да подкрепим организациите на гражданското общество, особено тези, които работят по въпросите за демократизацията на обществото. Това е една от основните ни цели в политиката ни спрямо Египет. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар, за заключителните бележки. Получихме 8 проекто резолюции. И с това приключваме дебата. Гласуването ще бъде по-късно днес. Следваща точка от дневния ред положението в Демократична република Конго. Започваме с авторите на резолюцията. Започваме с господин Себастиан. Bon dia, moltes gràcies, senyora presidenta. Добър ден, благодаря, госпожо председател. Положението в Демократична република Конго се влушава. И е, става много сериозно. Президентът Кабила се възползва от властта си, за да не сдаде поста си и е, това породи е, множество протести в гражданското общество и опозиционните партии. Тези е, протести биват безмилостно подтискани, има и смъртни случаи. Бедността в тази страна е направо непосилна за мнозинството от гражданите и всъщност там се води една скрита война, особено в северо-исток. Радвам се, че повечето политически групи в парламента подписаха съвместна резолюция, с която призовават президента Кабила да спазва човешките права и да не остава на власт против желанието на своя народ и в нарушение на Конституцията. Бих искал да запишеме в тази конституция и нещо за търговията с кървавите диаманти на зони от конфликти много проблеми е, са свързани с тази кървава търговия и ние трябва да заемем позиция. Благодаря, господин Демес Маркер. Благодаря ви. Намираме се в изключително важен етап а, за а, Демократична република Конго. От месеци а, различни неправителствени организации и от опозицията изискват а, господин Кабила да напусне властта, защото това е противоконституционно. Междувременно политическата атмосфера в страната също се влушава един единствен закон се прилага в Конго и това е законът на мълчанието. Всички журналисти и блогъри биват преследвани, дори избивани. Не са пощадени дори тези, които мирно протестират. Да не забравяме тези, които вече са в затвора от близо година. Приканвам съвета, комисията, върховния представител да играят конструктивна роля, за да може да водим приобщаващ диалог с Демократична република Конго. Това са условия, които са необходими за мира, който в Конго очакват от дълги години. Благодаря, господин Корал. Благодаря, госпожо председател. Демократична република Конго е изправена пред тежка политическа криза. Демокрацията е поставена под заплаха. Президентът Кабила се опитва по всякакъв начин да отложи процеса на избори и да остане на власт. Това си истинска диктатура, в която не се спазва конституцията и правата на гражданите на страната. Тази политика, освен това, противоречи на нашата външна политика, защото това е страната, която ние подкрепяме най-много в Африка, но време с това е и най-богатата държава в на континента по отношение на полезните изкопаеми. Погледнете търговският обмен на страната. Цифрите са красноречиви. Искаме да се вземат предвид препоръките на последната мисия за наблюдаване на изборите и те да бъдат взети предвид. Кристофър Енгои, активист за правата на човека, беше задържан неоснователно. Той трябва да бъде освободен и трябва да получи адекватно медицински грижи извън Конго, защото наистина не е много болен. Благодаря ви, думата и Мария Габриел. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че сега в дневния ред слагаме резолюцията по спешност за положението в Демократична република Конго. Бъдещите няколко месеца е- са ключови за бъдещето на тази страна и на региона. Искам да подчертая три момента, които се включват в общия текст. Първо, е, изборния процес настояваме да изготвим препоръки е, за изборите и също да възприемеме препоръките, които да издадохме през 2014. Президента трябва да поеме своите отговорности, да има бюджет, да има е, обществен ангажимент за спазване на Конституцията, за да може да не се разкъсва тази страна. Второ, по отношение на сигурността, много добре е, че се възстановява мандата на, на миропърващите сили. Трето, регионалния аспект. Европейския съюз и Африканския съюз трябва да продължат диалога с страните в този регион, за да не може да се, за да не се ескалира конфликта в региона. Благодаря. Господин Георенс има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Конституционните разпоредби на една държава пазят нейните граждани от своеволията на властта. Какво се случва обаче, когато управляващите не изпълняват тези разпоредби? Именно това се случва в Конго. Сега е, се търси мотив за промяна на Конституцията, за да може председателя с изтичащ мандат да може да получи нов такъв. Обсъждали сме въпроса дори на пленарно заседание. Нека да не забравяме, че Европейския съюз отблизо следи преходния процес в Демократична република Конго. Европейския съюз направи така, че по време на предишните избори да бъдат изпълнени всички условия. По този начин Европейския съюз допринесе за консолидирането на демокрацията, която така желаят всички в Конго. Изготвихме и пътна карта за демократизирането на тази държава. За съжаление обаче гражданите на Конго все още не могат да се възползват от нейните ползи. Благодаря госпожа Сенра Родригес, следващата. Gracias, президента. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че резолюцията, която предлагаме, е е прекалено слаба и трябва да засилим някои нейни компоненти, особено по отношение на човешките права и яхното спазване в Демократична република Конго. Смятам, че е време Европейският парламент да излезе с резолюция, която да призовава за прекратяване на дейността на международните дружества в региона. през 2015 година Председателят на програмата за развитие на ООН ясно заяви, че международната помощ, която се пуска на страната, се използва за финансиране на криминални организации. Трябва също така да се върне собствеността над земята на гражданите, за да могат те да се възползват от природните богатства на страната и трябва да се сложи край на съпкапването на земи. Благодаря ви. Думата госпожа Арена. Euh, Благодаря, госпожо председател. Е, изборите в Кон ще се е, проведат след 90 дни. И е, мандата на президента Кабила изтича, но той не коментира нищо и смята очевидно да остане на власт. От е, юни започнаха е, сериозни репресии срещу всяка опозиция. И в текста ние настояваме конгуанските власти първо да създадат е, условия за свободни и прозрачни избори в спазване на Конституцията. Африканският съюз трябва да изиграе своята роля, да принуди тази страна да спазва Конституцията си, да проведе един ясен предизборен процес и също така ООН не трябва да могат да възстановят мандата на мироопазващите сили там. Благодаря, че се спазвате времето. Господин Преда има думата. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea са инсиста супра неву... Благодаря, госпожо председател. Важно е законодателни и парламентарни избори в Демократична република Конго да бъдат проведени преди края на годината. Това се предвижда в Конституцията. Не трябва да се прави изключение. Президента Кабила е изправен пред избор. Дали да изпълни конституционното изискване, а именно да се ограничи до два мандата – и от друга страна да остане на власт на всяка цена. Едва ли той ще избере първата опция. Ако той не го направи, се опасявам, че това може да се случи в съседни държави, като в Бурунди, например. Безкрайното оставане на власт и потъпването на Конституцията не са добре дошли. Благодаря. Благодаря ви, колегата Кенг има думата за една минута. Благодаря ви. В Демократична република Конго президентските избори са най-голямото предизвикателство за демокрацията. Правителството трябва да покаже, че е готово да спазва Конституцията, включително и ограничаването до два мандата на поста президента. Ето защо трябва да бъде изготвен график за спазване на изборите, който напълно да спазва в разпоредбите на Конституцията. Освен това припомняме на Демократична република Конго, че трябва да се спазват свободата на пресата и на изказване на мнения. Това са основни принципи на демокрацията. Този период на край на втория мандат на Жозеф Кабила е от съществено значение за бъдещето на Конго, откъдето и за целият регион. Освен това настояваме за забавно освобождаване на всички политически затворници, които са виновни страни, че са защитавали основните демократични принципи на своята конституция. Призовавам също така Африканския съюз да пъства страната в предизборният и изборният период съгласно поредбите на Конституцията. Благодаря, господин Нарт има думата. Благодаря. Демократична република Конго почти иронично е да говорим, е, да наричаме така тази страна, защото тя не е република там, е една сбирщина от различни е, групировки и сили. Освен това, едва ли е, случващото се там е, обхваща целия е, регион. Населението е изключително бедно, много ниско в скалата на индекса, индекса на човешко развитие. 6 милиарда бяха дадени там като помощ. Необходимо да се проведат избори, трябва да има помощи за гражданското население, Член 8, 9 и 96 от споразумението от Котону трябва да бъдат прилагани и не следва да се отпуска помощ от Европейския съюз, докато не видим е, реални демократични промени в тази страна. Господин Вента. Стабилна ситуация политична раз хуманитар. Благодаря ви, госпожо председател. Не стабилността на демокрацията и на човешките права в Демократична република Конго поставя под въпрос честността на предстоящите избори. В крайна сметка тези избори може да сложат край на дългогодишното заемане на властта от страна на президента Кабила. Той прави всичко възможно, за да остане на власт. Естествените ресурси на Конго се използват за корупция и никога за благото на хората. Африканския съюз също поставя под натиск Демократична република Конго, като приканва Централната избирателна комисия да бъде съставена и от представители на гражданското общество. Благодаря ви, господин Кели. Е, е, Благодаря ви, госпожо председател. Президентът Кабила е на власт в Демократична република Конго от 2000 и първа година насам и той иска да си остане на власт а, още дълги години. За целта той използва всякакви измами, а политическото напрежение в страната се засилва и това води до насилие. Трябва да се уверим, че конституцията на страната е защитена и че изборите ще се поведат до година. Ако това не се случи, няма как да наричаме Демократична република Конго демократична държава. Трябва да я наречем недемократична. Страната има много, е много богата на полезни изкопаеми и за съжаление гражданите си остават толкова бедни. Трябва да продължим работата в страната под егидата на ООН. Благодаря ви. Благодаря колега. Сега стигаме до процедурата на спонтанни изказвания. Поради шумът в залата и поради факта, че закъсняваме, не мога да дам думата на всички ви. Госпожа Петир има думата. Господине Поверениче. Госпожо председател, господин комисар, Искам да подкрепя революцията, защото положението в Конго е изключително сериозно. Хуманитарните организации считат, че в момента хиляди хора там нямат достъп до болнично обслужване или питейна вода. Също така хиляди деца не могат да стигнат до училище заради конфликтите там. 3 милиона са вътрешно разселените и още половин милион са се изселили в съседните страни. Предстоящите президентски избори следва да бъдат първият демократичен преход след десетилетия на гражданска война и политическа нестабилност. Ние всички трябва да дадем своя принос за установяване на демократичните процеси в Конго. Господин Денано има думата. Президента. Госпожо председател, смятам, че президента Кабила трябва да се огледа. Да се огледа около себе си. И други президенти в Африка имаше, които смятаха, че са вечни и че могат да нарушат конституцията. Това се случи в Буркина Фасо. Всички знаем какви бяха последиците. Там победи народа. Демокрацията задейства с пълни сили. В Конго също трябва да се поеме по този път. Европейския съюз трябва да бъде партньор на Африка, защото имаме взаимен интерес. Европа трябва обаче да бъде и бдителна, да следи дали човешките права се спазват в Африка. Благодаря ви. С това приключваме с спонтанните изказвания. Думата има господин Хан за отговор. Ако искате, господин комисар, имате думата. Скъпи колеги, моля ви да запазите тишина. Thank you, Madam Chair, and welcome to everybody. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на всички. Европейската комисия приветства възможността да обсъди е, положението с човешките права в е, Демократична република Конго и очаква с нетърпение приемането на резолюцията на Европейския парламент. Там се коментират ключови моменти от политическия процес в тази страна и положението с човешките права и основните свободи. Демократичка на република Конго се сблъсква с огромни предизвикателства, не само бедността и несигурността, но и насилие на базата на полова принадлежност. Жените е, едва ли не са бойното поле на връждуващите. Хуманитарната криза се продължава вече от много дълго време. Мироопазващата операция на ООН е, е вероятно най-дългата до сега. След изборите от 2006 се наблюдава известен напредък, разширява се економиката, преодолени са някои конфликти в изтока но все още остава много да бъде направено, за да се установят устойчиви институции. Конкурс сега се приближава до един ключов момент в своето развитие. Президентските избори наближават, но гражданското общество се страхува, че няма да бъде спазена Конституцията. Спешно е необходимо да има политически консенсус за необходимите стъпки за осигуряване на свободни и прозрачни избори в спазване на Конституцията. Това не означава, че правителството и опозицията следва да имат едно и също мнение по всяко предизвикателство, което се изправя страната, но те трябва да имат едно разбирателство за това как страната ще стигне до е, урните с изборите. За съжаление, протестите, е, несъгласието се сблъскват с е, репресии. Основните свободи са поставени на карта. Е, службите на сигурност употребяват с човешките права и съдебните присъди често са непропорционално строги. В Киншаса на 8 март бе направена декларация, която припомня на правителството, че трябва да спазва своите задължения. Економиката на страната е засегната от падащите цени и от невъзможността а, да се развива. Сред населението се чу, шири отчуждение и недоволство ние сме инвестирали много в сигурността, в помощ за, чу... за хуманитарно развитие и партньорство с Конго. Ние проведохме много интензивна дипломатическа и политическа дейност в подкрепа на стабилността и партньорството с тази страна и останалата част от региона. Ние имаме един комплексен подход, където човешките права са изведени на първо място. Признаваме изключително важната роля на ООН, работим в тясно сътрудничество с тях наблюдаваме и за съдбата на активистите за човешки е, права, борим се с безнаказаността и се опитваме да е, сътрудничим в областта на превенция на конфликтите. Също така имаме желание да работим с властите за установяване на диалог за външната политика. И госпожо председател, можем да кажем, че Конго ще стигне до една устойчиво положение на законност и спазване на човешките права, само ако спазва Конституцията той, тази страна принадлежи на гражданите си и техния глас трябва да бъде чут. В Европейския съюз ние ще използваме всички възможни инструменти това да се случи. И резолюцията на Европейския парламент се поява изключително на време и съм много благодарен с колко голямо внимание и слушахте моята реч. Благодаря. Благодаря, господин képviselőtársaim nevében, hogy ilyen magas volt a zaj. Благодаря ви, господин комисар. Да, действително, доста шум има в залата. Нормално е, когато 750 депутата влизат в нея, е нормално да има шум. Нямаше как да ви слушаме по-тихо. Получихме проекто резолюцията, с което слагаме край на дискусията. След малко ще преминем към гласуване. Следващата точка в дневния ред е именно гласуване.